Утре продължава а, заседанието 10 часа от 9 до 1 часа и след това а, от 3 до 5. Разбира се, дневният ред е на ваше разположение в интернет страницата. Приключвам заседанието.